Добър ден, уважаеми дами и господа, скъпи колеги. Днес започваме нашето заседание в Комисията по бюджетен контрол. Имате дневния ред пред себе си. Искам да ви съобщя, че тази среща се предава по вебстрим. Е, работните езици също са пред вас. Имате ли коментари по дневния ред? Виждам, че нямате. Предлагам да започнем веднага с самия дневен ред. Точка трета от дневния ред – годишни доклади за 2012 и 2013 година относно субсидиарност и пропорционалност. Докладчик е госпожа Шулин, на която веднага ще дам думата. Моля, колега Шулин. Najprej би се захвалила всем за съдалование pri tem poročilu. Prijeli smo tudi tri amandmaje, ki so v glavnem vsi sprejemljivi. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за думата. Подготвили сме три изменения, които са приемливи по доклада за субсидиарност и пропорционалност 2013 година. Радвам се, че комисията има намерението да започне консултация с заинтересованите страни за по-добро регулиране по линия на субсидиарност и пропорционалност. А това ще подобри и връзката на комисията с гражданското общество. Отбелязахме си новата политика и целите на комисията и законодателните предложения за Европейския съюз, като ползата за гражданите и работниците ще се повиши. Бюджетният орган, който ще подготви бюджета за Европейския съюз, ще получи пълна оценка на въздействието, което се подготви от комисията на базата на принципа субсидиарност и пропорционалност. Малко се тревожа че европейските средства в някои случаи се използват за проекти, които не водят до ефективни резултати. Призоваваме комисията да направи така, че да се изберат проекти, които имат сериозен ефект върху местната економика. Призоваваме комисията да използва и национални оценки за въздействието като допълнение на своите оценки за въздействието. И нашата служба за оценка на въздействието в парламента ще добави към тези оценки. Има коментари от е, Сметната палата за споделеното управление, пак по линия на пропорционалност и субсидиарност, призоваваме комисията да опрости процедурата за кандидатстване за европейски средства, като процедурата да стане по-ефективна и повече ориентирана към резултатите. Напомняме на комисията, че парламентът има функцията да контролира и проверява разходването на бюджета, като целта ни е как да коригираме нередностите и да предотвратим бъдещи грешки. Призоваваме комисията да подложи на оценка на субсидиарността националните бюджети и локалните бюджети. Благодаря. Искам да кажа, че трябва да, запам... да припомним на комисията, че ние сме орган за освобождаване от отговорност. При някои видове кореспонденция с службите на комисията, като че ли автоматично не се разбира, че това им е известно. Благодаря за направеното напомняне. Има три изменения. Има ли изказвания? Виждам, че не. Искам да попитам колегата кога ще бъде гласуването. Гласуването ще бъде на 5 май, а за правната комисия на 16 и 17 юни така че ще отложим тази точка от дневния ред до следващото гласуване. Тогава преминаваме към точка 4 от дневния ред, специален доклад на Сметната палата, схема на Европейския съюз, гаранция за младеща, първи стъпки са направени, но в бъдеще е възможно да възникнат рискове при изпълнението. Сега искам да попитам има ли член на Сметната палата тук в залата. Госпожа Иванова я видях пред вратата. Искам да ви съобщя, че членовете на Комисията по заето също са поканени. Не виждам обаче никой в залата и наистина съжаляваме много за това. Ние естествено систематично каним членовете на съответните комисии –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 Колегата Иванова, обръщам се към вас. Е, сърдечно добре дошла. Това е важен специален доклад и е, веднага ще ви дам думата да го представите. Thank you, Madam Chair. Uh, honorable members, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, благодаря за поканата. Искам специално да благодаря на председателката за това, че улесни подготовката на доклада и имаме възможност да го представим на първото заседание на вашата комисия, след като го приехме на 24 марта. Благодаря на докладчиците в Сянка, госпожа Шаленбах. Благодаря и на секретарята, защото ранното представяне на този доклад показва значението, което комисията отдава на въпроса за младежката заетост. В началото ще ви дам малко данни. 7,5 милиона са безработните младежи, които нямат работа или пък не се обучават. И освен това, има много млади хора, които не могат да намерят работа в някои държави членки. Това е всеки втори младеж. Разликата между държавите членки е много голяма. Между 7,8% безработица в Германия до 4 в Испания. Представяме си какви са загубите е, в неплатени даници някъде около 1,2% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Всички тези данни говорят е, красноречиво за предизвикателствата в държавите членки и за това бяха предприяти няколко важни инициативи, една от които е гаранции за младеща, като целта е да се предложат альтернативни работни места, обучение, стажове. Ще е, говоря за три момента в нашия доклад е, – одита, констатациите и след това препоръките. Първо, е, подходът е, на одит, е, въпреки е, че става дума за високо приоритетна инициатива, Сметната палата реши да предприеме няколко проверки и одити, включително и проверка преди средствата да започнат да се харчат. Проверихме също така дали комисията и нейните служби са помогнали на държавите членки за реализация на инициативите. Проверихме е, пет държави Франция, Ирландия, Литва, Португалия и Польша. Съдът е своевременен. Нашия доклад беше подготвен за по-малко от една година. Също така извършваме различни одити на така наречените екипи за действия сред младеща. В края на тази година по-късно ще започнем одит на действителното прилагане на младежката гаранция в държавите членки. Какви са констатациите? Първо установихме, че комисията осигури достатъчно и навременна помощ за държавите членки за създаване на специални системи в рамките, както са посочени от съвета на министрите. Пет месеца след препоръките на съвета на министрите, след това бяха направени оценки на плановете за действия в държавите членки и бяха коригирани някои от техните елементи. Не всички държави предоставиха на свои национални планове. За бъдеще трябва да, да сме готови да отговорим на сериозни въпроси. Има три основни риска. Първо, адекватност на финансирането, и характера на, на предложението и начина по който комисията наблюдава и контролира резултатите от тази система. Няколко думи за рисковете. Първо, за адекватността на финансирането, като се вземе предвид мащабите на безработицата сред младите, тази мярка е доста скъпа. и трябва да се потърсят различни източници на финансиране за периода 2014-2020 година са предвидени 12,7 милиарда евро чрез социалните фондове. Има специална инициатива. Ще има нужди допълнителни средства за мерки сред младите хора и за структурни реформи за да се улесни намирането на работата. Сметната палата установи, че няма стабилна оценка за разходите и нито една от тези пет държави не даде прогнозни разчети за структурните реформи, които предвижда според анализът на комисията. Девет държави не са дали информация за националното финансиране и в допълнение комисията не е направила оценка на въздействието. Единствените данни, с които се разполага, са данните на МОД. Има едно проучване от 2013 година на МОД, което дава някъде около 0,5% и 1,5% от брутния вътрешен продукт на държавите членки. Комисията всъщност не е направила връзка между общите средства и съответните източници на финансиране. Втория риск е, че няма дефиниция за добра, качествена оферта. Има едно намерение да се предоставя такава оферта до 4 месеца след като се приключи официалното обучение. Сметната палата смята, че качеството на тази оферта за работа е много важна, като тук трябва да се вземат предвид възнагражденията, продължителността на трудовия договор и така има опасност младите хора да получат работа, която няма да подобри а, тяхното положение в а, средносрочен и дългосрочен план, което означава, че а, има нужда от по-ефективно прилагане в целия съюз и в държавите членки. Следващата точка в констатацията е мониторинг и наблюдение – като има нужда да се наблюдават и контролират всички въведени мерки и това да се прави проактивно, за да има резултати. Установихме, че в началото на системата не са вградени на съответните изисквания в тази насока. Съгласно препоръките на съвета на министрите, не се очаква <clears throat> да се предоставят резултатите от този мониторинг пред Европейския парламент. Няма цялостна система за мониторинг и наблюдение. И това наблюдение и контрол се реализират чрез регламента за общите разпоредби. Няма обаче мониторинг за националната част от приноса към тази инициатива. От тук има един риск, че държавите членки няма да имат пълна картина за това как системата ще намали безработицата. Няколко думи за нашите препоръки на базата на констатациите, които представих преди малко. Три основно са препоръките за по-ефективно прилагане на младежката гаранция. Първата е държавите членки да предоставят пълна и цялостна картина на разходите за тази дейност, така че комисията да може да оцени общата нужда от финансиране. След това препоръката е да се подобри качеството на офертата за работа за млади хора със съответни работни места и системи за стаж, с подкрепа от европейските средства. Последната ни препоръка е насочена към докладването. Комисията трябва да въведе една цялостна система за наблюдение и контрол както за структурните реформи, така и за мерките за всеки един младеж. И това трябва да се докладва в Европейския парламент и в съвета на министрите. Надявам се, госпожо председател, че нашия доклад ще бъде полезен за работата на вашата комисия. Очакваме интересна и ползотворна дискусия. Благодаря за вниманието. Благодаря ви за този толкова важен доклад. Това беше всъщност един от основните проблеми на Европейския съюз към момента. Докладчикът госпожа Каденбах. Желаете ли думата? Моля. Сърдечно добре дошли и сърдечно благодаря на представителите на Сметната палата и на госпожа Иванова, която е компетентна в случая. Наистина този доклад е много важен и аз приветствам факта, че този доклад се изготвя в ранен стадий и много благодаря за доброто сътрудничество с вас. Мисля, че този доклад е много съществен. В медиите обаче той явно намери съвсем неправилен отзвук. Тук естествено става дума за това да се покаже колко колко важна е тази младежка гаранция, колко важни са средствата, като се има предвид високата безработица. И се радва много, че комисията показа, че ще има допълнителни средства тук. Днеска чухме това, че става дума, че е, това ще бъде в размер до 31 милиарда евро. Т.е. първата точка, препоръката, която е изведена от тук, е да се гарантира финансиране и да се разшири обхвата на финансирането е наистина нещо много съществено. Още нещо искам да засегна. Естествено, е, това е нещо, което е отразено в е, препоръките на Сметната палата, да се подобри характера на предлагането. В някои от описанията липсва информация как трябва да изглеждат тези работни места за младите хора, за да могат в е, устойчив аспект да допринесат за създаване на допълнителна полза в Европейския съюз. Това, което е необходимо във всички случаи е да се финансира младежката програма, програмата за младежка гаранция – и това е много комплексна задача. На нас ни е необходима възможност, предоставена от комисията, която да помогне на държавите членки да се ориентират така, че те да могат е, да ориентират усилията си към бъдещите професионални профили на заетост. Тъй като ситуацията в отделните държави членки е различна, аз мисля, че тук не трябва да е, се издават общи насоки, а специализирани насоки за всяка отделна държава членка. Комисията, както стана ясно от доклада на Сметната палата, вложи много ресурси, за да гарантира тези мерки за борба с младежката безработица да бъдат ефективни. Това, което обаче не откриваме или по-скоро Сметната палата не открива, е координирането на изпълнението в отделните държави членки и координацията между държавите членки помежду им. Аз мисля, че тук наистина има много голям потенциал за подобрение. Това, което е много жалко, се изразява във факта, че в някои държави членки, въпреки предоставянето на тези средства, в някои региони освояването им е твърде малко там, където може би тези средства са най-неотложно необходими, те са поступили, обаче всъщност те не са освоени там, а, са много необходими. Така че е необходимо сътрудничество в административен и персонален аспект, така че да се изгради необходимия капацитет за освояване на средствата и за изпълнение на програмите. Най-добрата младежка гаракция ако остане на хартия, няма да допренесе по никакъв начин за създаване на назаето за младите хора. Естествено, ние знаем, че като Европейски съюз нямаме истински правомощия в сферата на активния пазар на труда, обаче заедно с комисията като Европейски парламент е, можем да прилагаме изпитани практики за изпълнение на младежката гаранция заедно с съответните държави членки. За мен е радостен факта, че комисията излезе с предложение за изменение на регламент 13014. Става дума не за 1% от средствата, за 30% от средствата, които ще се използват и това представлява импулс. Аз като цяло съм на мнение, че е, от страната на предлагането мерките свързани с пазара на труда трябва винаги да бъдат придружавани в, с мерки, които са от макроекономически характер. Благодаря най-сърдечно още веднъж за доброто сътрудничество. Знам, че от моите колеги ще постъпят предложения и ние заедно ще изготвим един добър доклад. Но молбата ми е и към колегите, да посочват винаги, че става дума за един много ефективен модел, който ако се изпълни на място би дал добри резултати. И е, ако в началото има някои пропуски при е, практическото прилагане, това не означава, че моделът е лош. Като австрийка аз е, е, мога да кажа, че до някъде имаме претенции да сме изобретателите на младежката гаранция. При нас е, младежката безработица е на ниско равнище, така че е, този модел наистина можем да кажем, че се утвърди на практика и приканвам останалите държави членки да освоят тези средства, да разработват програми, да извършват добра координация и да обменят помежду си най-добри практики. Благодаря. Благодаря. Колегата Лапе Фандане желая думата, моля. Благодаря, госпожо председател. С голям интерес прочетох работния документ, внесен от докладчика и искам да и благодаря за работата, както и за съдържанието, което е включила в документа. Като цяло можем да се съгласим с него. Освен това, съгласна съм, че това е една положителна програма. И за това трябва и ние да имаме положително отношение към нея. Не е мястото тук да отправяме критика към Европейския съюз. Чрез тази програма именно можем да обясним на гражданите, че ги подкрепяме и работим усилено за създаването на работни места в целия Европейски съюз. Съгласна съм с докладчика, че би било добре да има и допълнително финансиране за младежката гаранция, за да се гарантира нейния успех. Вярно е, че в момента бюджетните ни средства са ограничени, но мисля, че за 7 годишния програмен период ни трябват повече пари. Също така съм съгласна, че е необходимо комисията да продължи да оказва подкрепа на националните, регионалните и местните органи в държавите членки, които работят по изпълнението на гаранцията като трябва да се предприемат и е, действия за проследяване на реалните резултати от това изпълнение. Ако има нещо, за което се съмнявам повече, то е свързано с въвеждането на задължителни стандарти в европейския семестър. Иска ми се да чуя от докладчика какво има по-точно предвид тя и в какво ще се изразяват тези задължения. Освен това, челният опит във връзка с младежката гаранция е важен. Да, очевидно Австрия е пример, който може да бъде следван и съм съгласна с искането на докладчика комисията да гарантира плащането на съответните суми на държавите членки при влизането на регламента в сила. Също така съм съгласна, че трябва плановете за заедостта да се разработват заедно с онези, които отговарят за социалната и образователна политика по отношение на младежите. Благодаря. Колегата Ваган. Uh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Сметната палата, на госпожа Иванова и на докладчика за работата им по този доклад. Той е с голямо значение. Темата за младежката безработица е важна за нас. Когато видите цифрите в доклада, те са скандални. Може би това е най-големият скандал на нашата епоха да имате безработица сред младежите от 50, 40 или 30% в някои държави членки. Следователно сме длъжни да се борим с този проблем. Подкрепям инициативата. Приветствам и съдържанието на доклада така както го предлага докладчикът. Естествено, проблем ще бъде финансирането. Ние обсъждахме миналата година гаранцията и инициативата и тогава предложението беше за 21 милиарда евро. Може би няма да са достатъчни тези пари, но е, е редно да се започне от някъде и средствата да се оползотворяват. За това подкрепям трите констатации е, на Сметната палата във връзка с мерките. Трябва да се определи точно какво финансиране е необходимо. Не знаем дали 12 милиарда ще са достатъчно или ще ни трябват тези 21 милиарда в тяхната пълнота. Разбира се, трябва да се гарантира и качество на младите хора. Има доста инициативи на Европейския съюз, насочени към младежите, но това, че нещо съществува, не е гаранция за неговото качество. Има доста инициативи и програми, които не са успели да донесат никакви резултати на включените в тях. Затова е важно да се следи отблизо какво се прави в инициативата за младежката заетост, е, младежката гаранция в държавите членки. А също така е, докладчикът е, е права да подчертава, че е необходимо да има насоки на държавите членки. Трябва да има добро изпълнение на гаранцията, да има пълна освояемост. Има и е, проблеми в е, отчитането на държавите членки, по които трябва да се работи. Може би въпросът ми ще бъде обсъден е, към е, Сметната палата. Е, когато има е, проблеми на ниво държави членки, това на какво се дължи? На това, че не са искали от началото да участват в програмата за младежката гаранция или на нещо друго? Знам, че Великобритания в началото доста се съпротивляваше на гаранцията. Така че има ли е, някаква връзка според вас между липсата на освояемост, липсата на информация и евентуално неохотата на държавите членки от самото начало да се включат в тази инициатива. Колегата Новаков. Uh, Благодаря, госпожо председател. Приветствам усилията на Сметната палата и на екипа на е, госпожа Иванова във връзка с този специален за нас доклад. Ние бихме желали гаранцията да полети, така да се каже, но доста домашни трябва да напишем. За тази цел е, очаквам това също да стане. Длъжен съм да кажа, че е, борбата с младежката безработица изисква комбинация от мерки и реформи, и е, специфични е, гаранции. Само, че тази гаранция се нуждае преди всичко от подкрепата на държавите членки, както и на всички заинтересовани, за да се стигне до е, желаните резултати и цели. Имам предвид службите по заетостта, и всички останали заинтересовани, защото измерването на мерките, на инициативите изисква споделена отговорност от страна на комисията и на държавите членки. Комисията оказа своевременна подкрепа на държавите членки. Това трябва да се признае. Беше оказана техническа помощ своевременно. И за това сега очакваме е, да се ангажират изцяло държавите членки. Има обаче голямо разминаване – на ниво Европейски съюз. В някои държави членки гаранцията много добре се прилага, в други такова прилагане почти напълно липсва. Препоръките за отделните държави членки във връзка с образованието и пазара на труда не са пълноценно изпълнени в много държави членки, което на свой ред се отразява върху ефективността на мерките по младежката гаранция. Има обаче и още едно предизвикателство, което е същевременно възможно за държавите членки расте трудовата натовареност поради съчетаването на предходния и сегашния програмен период. Това ги кара, това кара държавите членки да работят по-усилено и да ангажират повече административен капацитет. Предлагам следното. Държавите членки, е, че, заедно с комисията, ясно да насочат вниманието си към резултатите, не само към освояемостта на средствата. Резултатите трябва да бъдат в дългосрочен план. Държавите членки трябва е, да положат много усилия, за да може да се оползотвори изцяло на личното финансиране. Това трябва да бъде съчетано с съдействие от страна на комисията, за да се е, премахнат разликите в изпълнението на ниво Европейски съюз. Държавите членки трябва да се ангажират категорично е, с борба с младежката безработица чрез схеми за образование, публично-частни е, партньорства, оценка на възможностите и други подобни. Освен това, държавите членки трябва да ангажират национално финансиране, за да се съчетае ефекта на европейските средства от Европейския социален фонд и други източници и това, което правят държавите членки. Тоест, трябва държавите членки да имат е, съфинансираща роля при осъществяването на проектите по младежката гаранция. Освен това, държавите членки трябва да гарантират достатъчния капацитет на националните си и местните си органи да планират различни програми в контекста на младежката гаранция. Трябва да се помогне на националните и местните органи да участват в инициативата. Освен това, държавите членки трябва да отчетат съществуващата добра практика Е, която е, се коментира е, на страницата на Европейската мрежа на службите по заетостта във всички случаи трябва да се гарантира максимален резултат за вложените средства. Не трябва да се удовлетворяваме само от краткосрочно присъствие в статистическите данни на резултатите от тези мерки. Трябва да се осъществява мониторинг върху гаранцията а, и проследяване на съответствието между а, заложените мерки и постигнатите резултати. Това означава да а, има реален ефект от мерките на последно място, само като изброяване, Европейската комисия е казала в своите годишни доклади, че следващите доклади на Сметната палата за младежката гаранция трябва да се използват за устраняване на съществуващите слабости. Това наистина трябва да се направи за, както на европейско, така и на национално ниво. Колегата Алио. Благодаря. Аз благодаря на Сметната палата и на докладчика за този измередно важен доклад във връзка с младежката гаранция и професионалната реализация на младите хора. Но подобно на палатата си давам сметка за трудностите, които сме призвани да оценяваме, защото при тези трудности, които имаме, е, политиките в държавите членки се наслагват върху европейската политика и не се знае кое докъде води. Давам пример с Франция. В е, териториалните органи 11 милиарда са вложени е, в чирачество и образование на младите хора могат да се споменат субсидиарността и съразмерността, но трябва да се направи истинско проучване на въздействието държава членка по държава членка в целия Европейски съюз, за да се знае какъв е сборът на сумите, които отиват за тази младежка гаранция и за различни инициативи за борба с безлаботицата. Ако погледнете цифрите 7% в Германия и 50% в Испания, състояние, диференциалът е огромен, ножицата е разтворена неимоверно. Когато се погледнат реалните потребности е, на професионалното обучение, е, си задаваме въпроса, не е ли редно сега да се тегли чертата и да се каже точно как, до, за какво допринасят всички тези инициативи и програми. Защото не трябва сляпо направени разходи да се добавят към безполезни разходи. Това е във вреда на всички. Е Колегата Вали. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря също и на представителите на Сметната палата за този доклад. Трябва да погледнем конкретно как стоят нещата с тези програми. При нас в Италия Подходът е следният. Разглеждаме тези програми като спасителна котва в едно много тежко положение, имам предвид високата младежка безработица. Обаче се оказва, че резултатите не са толкова положителни, колкото си мислихме в началото. И този факт е свързан с обстоятелството, че в економически аспект положението наистина е драматично. Има големи дисбаланси в еврозоната, които отчасти са предизвикани изкуствено. Всеки знае колко трудно е в момента да бъдат преодоляни тези дисбаланси и да се стигне не само до е, паричен съюз, но и до економически съюз. Трябва в една наистина единна зона да бъдат устранени тези дисбаланси, защото в противен случай няма да бъде постигнат напредък. И младите хора, които са безработица, които отиват в чужбина, всъщност водят до там, че нашите социални системи се сриват. Младите хора отиват да работят там, където економическите условия са добри. Стабилността е нещо, което е, не винаги има положителни последици. Ако някой е обучен в дадена фирма и не може да продължи работата си там и да изхранва семейството си, когато печели само 1000 е, евро на месеца, наймате 2000, това положение е нетърпимо. Тоест, с други думи, първата причина за е, нефункционирането на младежката гаранция са причини от подобен характер. И освен това, фондът е, против младежката безработица, фондът за приспособяване към глобализацията. Всичко това е добре, но трябва да се внимава. В този преходен период е, трябва да се е, подхожда много внимателно към финансовите средства. Контролът е много ограничен, много често се откриват скандали, когато става дума за разходване на подобни средства. И също така как се управляват тези средства. Така че според мен е необходима пълна, наистина пълна прозрачност при работата с подобни средства. Всеки гражданин, който желае да проследи как се изразходват тези средства, трябва да може да направи това. Става дума не само за сума или програма Хикс или Y, а ще трябва да има достъп до отделните етапи и правила, кой какво е закупил, кои млади хора са могли да използват програмата, т.е. необходима е пълна прозрачност. В противен случай има опасност от създаване на нова система от клиенталистски тип и облагодетелстване на спекулациите за сметка на дънакоплатеца във времената на криза. Така че ни е необходим наистина много стриктен контрол. Ние имаме е, не само опитни престъпници пред нас, които много добре си служат с подобни трикове, имаме и много други важни задачи да изпълняваме, така че наистина трябва да се съсредоточим. Госпожа Лабайова. Uh, Аз съм малко по-оптимистична от Маркос но не само заради това, че пролета идва, а и защото има подобрения. Има намаление на процента безработица. През февруари стигнахме до най-низкото ниво в еврозоната от 2012 година. Но, както винаги, има едно но. Но дали това подобрение не е резултат на циклични фактори? а не резултат на по-добро, по-добри структурни реформи. Ако погледнете разликите между държавите членки, ще видите какво има предвид. Европейския съюз в момента е на кръстопът. Трябва да решим дали да използваме активни инструменти, като младежката гаранция, или пък да прилагаме пасивни инструменти – помощи за безработица и други неща от този вид, които имат сериозен ефект върху економиката. За, според мен трябва да се избере активен инструмент, който подобрява заедостта в дългосрочен план. За да се стигне до там, трябва още сега да виждаме резултати, ориентирани в такъв времеви план в Германия бяха направени преди 10 години основни реформи в пазара на труда. И сега виждаме резултата, включително и младежката безработица, която е най-ниска в Германия. Така че навсякъде задължително им, има нужда от структурни реформи. Благодаря на Сметната палата и на госпожа Иванова за доклада. Трябва да се потърси баланс между финансовите източници и потребностите на място. В доклада се вижда, че има големи несъответствия и няма пълна оценка на потребностите. Не знаем какви са потребностите в държавите членки. И освен това, може би най-важното, има огромен потенциал да се ангажират частни средства, особено в дейностите преход от училище към работа. Доста предприятия са готови да инвестират и затова трябва да включим и частните инвестиции. Вторият ми коментар е свързан с прецизна дефиниция за оферта на качествена работа. и от на гледна точка е малко трудно да се контролира нещо, след като не, нямаме дефиниция за резултата. Така че комисията има много сериозна дискусия, задача да проведе дискусия за показателите, които да измерват качеството на офертата за работа. Трябва да има и съответен баланс между изискванията на държавите членки и комисията. Според мен, дефиницията за качествена работа е работа, която дава достатъчно мотивация за младите хора. И значи трябва да изберем, да измерим мотивацията на младите хора. И освен това, борбата срещу безработицата изисква комбинация и от други мерки. Затова искам да призова Сметната палата да продължи да прави подобни доклади. Възможно най-скоро, както разглеждаме доклада сега. В противен случай ще пропусне момента за структурни реформи, които да намалят безработицата сред младите. Благодаря. Колегата Солбес. Hvala за besedo, gospa predsedujoča. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам да се съглася с мненията на колегите. До тук аз самия ще акцентирам върху един от проблемите, а именно – предлагането на качествено работно място. Младите хора са доста уязвима категория е, от населението и данните са много тревожни, особено за в някои държави членки. Процента на безработни млади хора там Не можем да си представим, че една такава система или инициатива ще реши е, проблема с е, безработицата сред младите хора. Тя е една от многото инструменти за намаляване на процента на безработицата, за подобряване на мотивацията и за съчетаване на държавни и частни средства и съчетаваме на различни програми на комисията, инвестиционни програми за социално развитие и образование. Само така, като цяло, с много повече инициативи ще успеем да намалим процента на безработица сред младите хора. И още нещо. Сметната палата посочи, е, че един от проблемите е дали е, на работното място, което се предлага, е достатъчно качествено. Разлик... Опитът, който имаме от активните програми за заетост е, в държавите членки и в комисията обикновено се измерват резултатите, т.е. броя на лицата, които са участвали в съответна програма и след това броят на работните места, които са били финансирани за 12 месеца. Според мен има нужда от измерване на въздействието във връзка с качеството на работните места, които се предлагат докладването от страна на държавите членки също се базира на резултати, а няма предвид осигуряването на висококачествени работни места, което показва, че има един процент млади хора, които отново се връщат към групата на безработните – и от тук трябва да се замислим внимателно за субсидираните мерки. И ако работните места са добри и частния сектор ще се включи и ще помогне. Благодаря. Аз също се записах в списъка на желаящите да се изкажат. Имам някои въпроси към комисията, а също и към сметната палата. палата. Прочетох доклада и трябва да кажа съвсем честно, че съм малко объркана. Докладът всъщност много ясно показва как се изпълняват отделните бюрократични стъпки, докато се стигне до практическото прилагане. И дали всички са участвали или не, аз не съм сигурна. Е, не съм сигурна също дали спазването на отделните бюрократични етапи ще ни изведе до решаване на проблема. Това е първият ми въпрос. Всъщност аз имам чувството, че младежката гаранция е твърде бюрократична като подход. И за това въпросът ми към комисията е следният. Как са реагирали държавите членки още повече, че очевидно няма никакви последици от това дали се спазват бюрократичните етапи или стъпки или не. Както виждаме, някои държави членки са управлявали нещата, други не. Но е, въпросът как е, младежката гаранция се писва в е, другите мерки, в комплекса от други мерки, мисля, че тук ще трябва да си зададем въпроса как е, са съгласувани отделните елементи. И вторият ми въпрос е е дали е, трябва да се внесат някакви корекции по отношение на младежката гаранция. Въпросът е към комисията. Дали това да стане на законово или на подзаконово равнище и по какъв начин? И след това цялата критика на Сметната палата, а именно липсата на механизми за надзор е, и е, както колегата Лапе Фондане е, попита как е свързано всичко това с европейския семестър, това са много важни моменти и затова мисля, че трябва да се пазим, да не създаваме еднодневки ние ще трябва да направим баланс след като са изразходвани средствата и за да си зададем въпроса какво сме постигнали. И този акционизъм, това действие без резултати аз имам такова чувство, че има подобно нещо, а това беше подчертано и от някои колеги. Добих това чувство, когато е, чета доклада. И за това въпросът ми към сметната балата е какъв е действителният баланс. Това е един учтив, любезен доклад. Е, и е, там е, не се прави точно това, което опреква госпожа Каденбах някои журналисти. Така че под е, чертата може да се стигне до една прибързана оценка. Сега, ако трябва обаче да направим такава бърза оценка, е, каква би била тя? Въпросът ми е към колегата Иванова. Ние ще трябва да. Е, изясним нещата, защото в противен случай ще ни бъде трудно да подкрепим съответните мерки и да направим съответни изводи. За това аз питам какво трябва да направим сега. Важно е, е на този фон да се знае какво е мнението на Европейската комисия. А, няма вече други желаящи да взема думата, така че мога да се обърна направо към господин генералния директор. Е, той е записан в списъка за изказвания. Моля. Uh, Благодаря. От името на комисията мога да кажа, че приветстваме доклада на Сметната палата и мисля, че препоръките са полезни. Благодаря на госпожа Иванова и на нейните колеги. Благодаря и на уважаемите депутати, които участваха в днешната дискусия за младежката гаранция. Както каза един от колегите тук, е, гаранцията не са само пари. Да, става дума за инвестиции и за социални е, дейности, които трябва да се предприемат от е, държавите членки. Образованието и социалната система, и затова има нужда от време. Вече виждаме някои резултати. Добре е държавите членки внимателно да прочетат доклада. Ролята на комисията е ясна, но тя е сравнително ограничена. Осигуряваме подкрепа и координираме дейността. Вие казахте, че измерването на база семестър е много важно защото за този период имаме конкретни препоръки, които насочваме към държавите членки. И така тези държави ще бъдат потикнати към изпълнение на гаранцията за младеща. Госпожо председател, съвсем накратко по три въпроса, които бяха повдигнати от Спетната палата. Първо, за адекватността на финансирането. Да, Вярно е, че имаше проблеми в началото на реализацията на тази програма, защото това беше началото на новите оперативни програми. Сега вече сме направили предложение за увеличение на предварителното финансиране. И този проблем ще бъде решен. Ако погледнете обаче останалите елементи на финансирането, ще видите, че става дума не само за 6 милиарда. Към тях трябва да добавим и 11 милиарда насочени към службите за заетост. И по дефиниция тези средства също така се използват за достъп до работни места. И освен това има 27 милиарда от Европейския социален фонд за образование и обучение и като цяло разполагаме с доста голяма сума пари. През 2016 година комисията ще подготви специален доклад по тази тема и в доклада ще посочим колко точно са похарчени от другите източници за финансиране за гаранцията за младеща. Втория въпрос беше той беше поставен и от Сметната палата и от няколко депутати. Качествено работно място. Проблемът сега е, че достъпа до пазара на труда не е чрез постоянни трудови договори. И такава е економическата реалност. И нищо не можем да направим. Какво според комисията представлява оферта за работа с добра качество? Тоест оферта, която отразява уменията на кандидата след това създава постоянно работно място и след това води до възнаграждение, което обикновено се предоставя в пазар на труда на съответната държава. Ето това за нас е дефиницията за добра, качествена оферта за работно място. И това трябва да се е, коригира чрез е, специфични национални препоръки. 18 държави са получили такива препоръки и в тях са засегнати някои от проблемите, които вие отбелязахте тук. И накрая за въпроса за докладването. Няколко думи по тази тема за последните събития благодаря на добрата работа в комисията ЕМКО. В момента разполагаме с рамка и показатели, чрез която ще събираме годишни данни за всички държави членки. Тази дейност ще започне през юни 2015 година и следващата година ще има доклад. След това имаме задължения за наблюдение и контрол на Европейският социален фонд и още нещо чрез процедурата на семестрите ще, ще отправяме конкретни препоръки. През март обикновено излиза един доклад с конкретни препоръки за държавите членки. И накрая няколко думи за това, за което попита председателката, за това, че инициативата е доста бюрократизирана в някои държави членки, но като цяло, като имаме предвид структурните реформи, Не бива да забравяме, че образователните системи и службите за заетост в някои държави членки не са доста добре организирани. Затова се губи доста време, но това е проблем, който наблюдаваме и той няма защо да се решава с законодателство, достатъчно е наблюдението и контрола. Благодаря, ще спра до тук. Благодаря ви за възможността за днешната дискусия. Благодаря. Мога ли да задам един допълнителен въпрос? Това, което винаги ме е очудвало, аз идвам от държава членка, която не получава помощи от програмата за младежка гаранция и се радвам за това. И никога не съм разбирала, че добри в добри, дори в добри времена в някои държави членки се разглежда като съвсем нормално да има младежка безработица 25% и повече. Това в добри периоди. Така че не се очудвайте, че тази безработица безработица скача много високо във времена на криза. Така че мога ли да попитам как е, не са възприяти никакви мерки, е, когато не сме в криза, за да се намали тази безработица? Благодаря предварително за отговор. Е, Мисля, че положението Младежката безработица драстично се влуши при кризата. Вие сте права за много от нещата, които поставяте. Да, липсата на умение е проблем в някои държави членки. Държ... Младите хора понякога започват да работят неквалифицирана работа. Позволете ми да използвам този пример. В Испания е ясно, че в строителния сектор се използваха много младежи е, с недостатъчно умение. Когато започна кризата и това е проблемът, всички тези работни места изчезнаха, а сегашните работни места изискват много повече умения, отколкото преди, така че е необходимо и обучение, образование. На времето тези хора също не са били квалифицирани, е, но това не е забелязано, защото е имало търсене на неквалифицирана работа. Да, видяхме, че всъщност е, спорът по същество, балансът по същество е, във връзка с младежката гаранция, това все още не е направено. Кога е, ще бъде направено, за да можем да говорим сериозно по същество и за освояването на европейските средства? Sorry, after a short... Извинете, след кратка конференция с колегите мога да кажа, че е, можем да изготвим доклада, за който споменахме, до средата на 2016 година. Чудесно, чудесно. Е, не виждам други желащи да взема думата. Още веднъж думата на докладчика. Искам най-сърдечно да благодаря за чудесната дискусия и за изказаните в нея мнения. Позволете ми в заключение да кажа две неща. Приемам, че тази младежка гаранция не може да бъде нещо, което да промени структурно всички държави членки. Както колегата Гресле току-що каза, е, този инструмент служи по-скоро за смяна на парадигмата в държавите членки, така както беше в е, миналото и до някъде това е отговор на въпроса на Дерек. Има редица държави членки, които в, по отношение на политиката на работния пазар и социалната политика не поставят акцента върху високо квалифицирани е, млади хора. В кратък порядък се вземат само помощни мерки, които се предлагат, да речем, на помощни работници, да речем в строителството, обаче всъщност не това желаем да постигнем с младежката гаранция. Ние искаме обучение и заетост, които да не дават краткосрочен ефект. Това трябва да бъде импулс финансов импулс за преструктуриране на работния пазар за младите хора. И аз мисля, че това е една от съществените цели, които преследваме с младежката гаранция. Това не може да бъде инструмент, който в дългосрочен план да лиши държавите членки от отговорност за трудовия им пазар. И освен това искам да благодаря най-сърдечно че беше засегнат е, аспекта за прозрачността, въпреки че е, аз виждам нещата по друг начин от колегата Вали. Аз приемам, че всички европейски е, програми, които се финансират или се финансират от Европейския съюз, са много прозрачни и тук съществува по принцип необходимост от съответната бюрокрация, за да бъдат постигнати изискванията за прозрачност. Това, разбира се, е свързано с разходи, така че трябва да се постигне добър баланс. Аз не искам свръх бюрокрация, е, която да контролира веднага всеки изразходван евроцент. Аз искам, е, освен това, да посоча, че е, не е генерална задача на комисията да следи разходването на средствата. На първо място това е задача на държавите членки и тук е, вече трябва да се отправи на първо място критиката към тях, а след това към комисията. Разбира се, е, комисията няма необходимия е, хуманен ресурс, за да може да контролира всички програми. Това трябва да е ясно. Благодаря. Председателят преди още веднъж да дам думата на госпожа Иванова, давам думата на колегата Вали за отговор. Само една минута искам да отговоря, госпожо председател, по критиката, която беше изразена спрямо изказаното от мен позиция. Ако ние имаме комисия, която да не може да изпълнява този контрол, защото няма необходим персонал, и ако трябва да бъдат въведени по-прозрачни мерки, което би довело до увеличаване на разходите, тогава искам да попитам какви са тези разходи. Ако публикуваме данните съвсем прозрачно в интернет, при всяка стопанска сделка е така, мисля, че е, това не е проблем. В е, регионалните програми това е така. Има PDF файлове, и можете да погледнете как изглеждат нещата в собствената ви страна и в собствения ви регион. И по този начин се отразява изискването за прозрачност. Аз говоря с граждани, те искат повече информация за програмите. При нас безработицата е висока и за това възниква въпросът за тези програми след като посъстват средства за преодоляване на младежката безработица, как ние не можем да освоим тези средства? Няма, може би, достъп до програмите. Имаше скандали с консултантски фирми, имаше скандали с м, средства, които са били обект на измама или на клиентелизъм. Ако трябва да отговоря на желанията на гражданите, Единствената възможност за мен е да се създаде прозрачност чрез интернет. Това не са огромни разходи. Достатъчно е само да се публикуват необходимите данни и необходимата економическа документация. И тогава вече ще се знае къде са отишли парите и къде се намират в момента. Без прозрачност няма да бъде възможно да се контролират правилно програмите. Благодаря. Госпожа Иванова има думата сега. You, Благодаря, госпожо председател. Искам сърдечно да благодаря на всички почитаеми членове на комисията за техните изказвания, за интересната и осведомителна дискусия. Мисля, че чух въпроси от господин Вон и от вас, госпожо председател. Господин Вон, вие питахте за съотношението между лошата освояемост и неохотата на държавите членки да се включат в инициативата. Не можем да отговорим на този въпрос сега, защото първоначалната идея беше да коментираме ролята на комисията а, при подпомагане държавите членки да, подпомо, да подготвят инициативата и програмите. Ние ще имаме и проучване, общо три проучвания, последното от което ще бъде посветено на изпълнението на програмата на ниво държави членки. И уверявам ви, че Сметната палата ще направи максималното, за да ви изпрати тези доклади веднага след тяхното появяване. Това в отговори на вашия въпрос и на въпрос на госпожа председателя. В отговор конкретно на нейния въпрос дали сме проявили любезност към комисията, не, не мисля. Били сме обективни, такава е работата ни. Старали сме се да бъдем максимално обективни. Ако комисията осъществява своевременна и адекватна подкрепа на държавите членки, ние сме го казали навсякъде, където това е валидно. Но има и някои рискове. Достатъчност на финансирането, предлагането на качествени работни места и отчитането, разбира се. Наистина се надявам, че рисковете, които ние сме откроили и сме посочили в доклада, ще ви послужат като полезна информация, когато приемате решенията си. Благодаря. Благодаря. Очакваме с интерес другите два доклада. Искаме да знаем как конкретно ще продължат нещата и всъщност аз искам да Приветствам една иновация, че е, има снимки на екипа от аудиторите. Това е нещо ново за Сметната палата и това са хората, които стоят тук. Те са е, публикували там имената си. Това е нещо ново, нещо много хубаво и мога само да ви поздравя. Е, аз мятам, че наистина трябва да се знае кой е изготвил този доклад, кой е извършил работата. За сега нямаме други изказвания по тази тема. Въпросът, зададен от господин Вали, е всъщност добър въпрос. Това е въпросът за прозрачността. Е, въпросът е, за това, кои фирми получават средства за младите хора. Поне тези данни трябва да могат да се получат, трябва да се публикуват, за да знаем е, къде е, всъщност се изразходват средствата от е, държавите членки. Аз знам, че въпросът не е толкова лесен, така че би било добре, ако ни изпратите имейл, от който да е видно къде точно, на кои интернет сайтове можем да извършим контрол на средствата в тези държави членки. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, дали Европа управлява добре подкрепата от страна на Европейския съюз за предотвратяване и възстановяване на горите след е, нанесените щети от подари и природни бедствия? Е, знаем, че винаги през лятната почивка има горски пожари в Европейския съюз, които изискват много европейски средства, поради което наистина се радваме, че е изготвен специален доклад за изразходването на тези средства. И сега искам да дам думата на компетентния член на Сметната палата, господин Милионис. Моля. Thank you. Uh, мадам Чеа. Благодаря. Благодаря ви, госпожи и господа, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Голяма чест е да ви представя доклада на Сметната палата за Опазването на горите от е, пожари и други природни бедствия е прият на 17 декември миналата година. Първо искам да благодаря на господин Целер за прекрасния му доклад е, и за препоръките, е, които са извънредно окоръжаващи. Темата за одита бе подбрана така по три основни причини. Първо, значението на горите. Горите са много функционални. Те обслужват економически, социални и екологични цели. Обществено-економическото значение на горите е огромно. Производство на дървесина и обработка на дървесина е, са дейности, които съществено допринасят за развитието на селските райони и представляват е, възможност за работни места за хиляди хора, често в малки и средни селски предприятия. Също така горите допринасят за намаляване на промените в климата, запазване на биоразнообразието, регулиране на е, наличието на прясна вода, сладка вода и е, защита и опазване на ландшафтите. В Европейския съюз общата площ на горите е около 180 милиона хектара или около 42,4% от общата територия на Европейския съюз. Втората причина бе свързана с високите рискове и драстичните последици от горските пожари и други природни бедствия в горите. Огънят, който като цяло се дължи на умишлени и небрежни човешки действия, може да донесе огромни вреди. През периода 83-2012 година от огън са погълнати средно 480 000 хектара горски площи в Европейския съюз ежегодно. Около 85% от общата площ, пострадала от горски пожари, е в Средиземноморския регион и Португалия. Неодавнашните горски пожари доведоха до изгарянето на огромни площи в Португалия през 2003 и 2005 година, в Гърция през 2007 и в Испания през 2006. Но горите са застрашени и от други природни бедствия, някои от които са абиотични. Например, бури, суши, наводнения, лавини, както и биотични бедствия, вредители, заболявания и други. Третата причина е обемът на финансова подкрепа за опазване на горите която оказва Европейският съюз. Европейският съюз има много дълга история на принос към опазването на горите, особено по отношение превенцията на пожарите. От 1986 до 2002 година горите в Европейския съюз са били защитавани чрез специфични норми за превенция на горските пожари, а от 2000-та година защитата на горите е включена и в политиката за развитие на селските райони. През периода 2007-2013 година Европейският фонд за земеделие и подпомагане на селските райони отпуска средства по мярка 226 възстановяване на потенциала на горите и въвеждане на превентивни действия. Това е по ОС 2 повишаване на качеството на околната среда. Мярката е включена в 58 програми за развитие на селските райони, изготвени от 16 държави членки. Планираният размер на помощта по тази линия бе 1,55 милиарда евро. Публичната подкрепа може да се отпусне за до 100% от отговарящите на изискванията разходи направени от бенефициерите на мярката. Сега, по отношение на подхода, използван при обдита. Основната му цел бе да се прецени дали тази мярка за развитие на селските райони се управлява добре и дали комисията и държавите членки могат да докажат, че получената финансова помощ рентабилно е постигнала своите цели. С други думи, ние не сме проверявали само дали финансираните проекти са отговаряли на изискванията за подпомагане, дали редът за подбор на проектите е спазен и дали са спазени правилата и дали има а, краен физически резултат. Проверявали сме също дали нуждите са правилно определени, дали критериите за подбор на проектите са в съответствие с тези потребности, дали подборът е бил ефикасен, дали разходите са били под контрол и дали са съществували методи за наблюдение, чрез които да се прецени дали проектите постигат целта си, а именно по-добро опазване на горите. На ниво Европейска комисия Одитът а, засягаше разработването на мярката, одобрението на програмите за развитие на селските райони, изготвени от държавите членки и контрол върху изпълнението на мярката. При одита бяха извършени посещения в Австрия, Франция, Акитен, Италия, област Базиликата, Словакия и Андалусия в Испания. Тези държави членки заедно а, отговарят за 85% от общите декларирани разходи по мярка 226. Сега ще се спра на четирите основни констатации в одита. Първо, по отношение разработването на мярката и подбора на проектите, палатата смята, че превентивните действия могат да бъдат по-целенасочени. Отбелязваме, че мярка 226 е насочена към гори, за които съществува среден до висок риск от пожар, но няма общо определение на Европейския съюз или критерии за определене на тези гори. Производствата за подбор в държавите членки по различен начин страдаха от определени недостатъци. Няма изрични критерии за селекция, няма ефективна оценка на предлаганите действия, някои рискови сфери се пренебрегват. Екологичните цели не получават достатъчно високо място сред приоритетите на етап подбор, а понякога при изпълнението напълно се игнорират. Второ, по отношение на подпомаганите действия. По своята природа много от съфинансираните действия, които бяха предмет на проверка, като цяло са допринесли за постигане на целите на подпомагането. Това се отнася за проредяването, за изчистването, за ветровалните стени. Палатата обаче установи, е, че е, в някои случаи е, не е имало връзка с природни бедствия или пожар, а е имало други економически или екологични цели, за които са изразходвани средствата. Някой път не е могло да се провери дали са спазени изискванията поради липсата на документация. Палатата също установи случаи на горски пътища, използвани за економическа експлоатация, без да е доказано, че програмата или финансираната мярка са допринесли за превенцията на пожарите. Има много висока гъстота мрежата от построени пътища, което може да има доста отрицателни последици за околната среда. На трето място, съдът смята, че може да се повиши рентабилността при разходването на средствата. Имаше случаи, в които таванът на обществената подкрепа често е бил променен и то необосновано. Когато стандартните разходи в един регион са значително по-високи, отколкото в друг, за действия, които практически са аналогични, или където ръчната работа е получила предимство пред използването на машините, което е довело до по-висок разход. Е, има е, случаи на подбор на вече изпълнени проекти, е, случаи в които бенефициерите са могли сами да финансират операциите си и също така някои случаи, в които помощта е отивала за земеделски парцели. Най-сетне на четвърто място, методите за наблюдение и контрол не са достатъчни за оценка на ефективността и ефикасността на мярката. Показателите за резултатност, установени в общата рамка за мониторинг и оценка, са недостатъчни и наличните оценки е, не обслужват добре целта си. Не беше възможно да се направят заключения за ефективността на превентивната дейност, тъй като не е извършено измерване на тази дейност. Новите предложени средства за наблюдение за периода 2014-2020 година не са особено усъвършенствани, за да обслужват този тип помощ. От тук Палатата прави следните препоръки. Държавите членки са приканени да подбират превентивните си действия на основата на изрични критерии, съобразени с потребностите и след изчерпателен и добре документиран процес на оценка. Те също трябва да засилят отражението върху околната среда на е, тази помощ, като отдадат е, предимство на е, екологично най-ценните гори, например в райони по Натура 2000 също те трябва да гарантират, защото стандартните разходи е, за подпомаганите действия да бъдат разумни и да оправдават тавана за помощ на основата на обичайно правените разходи за съответния регион. Държавите членки трябва да отчитат намаленията на вредите, е, потенциално причинявани от пожари и други природни действия в резултат на финансираните действия. Що се отнася до комисията, там нейната работа може да се подобри, ако се създадат общи критерии за горски райони, е, при които има нисък, среден или висок риск от пожари. Ако се проверява дали държавите членки са създали съответната система за контрол, е, като се подобри е, наблюдението върху това, което държавите членки правят като изразходване на финансирането. Благодаря за вашето любезно внимание и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Колегата Целер е докладчик. Моля, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също на господин Миролис и на Сметната палата за този толкова подробен доклад по една наистина много важна тема, според мен. Искам да подчертая, че докладът дава, освен а, рамката, в която се движи и много други а, полезни насоки извън нея. Ние очертаваме какво може да бъде економисено в случая, но а, това, за което става дума, нашите гори, са а, част от природата и те заслужават нашето особено внимание. Ние знаем, че горите са много важни за климата, за околната среда, за чистотата на въздуха и също така за устойчива економика и по-специално за добива на дървесина, но също така и за а, отдиха на хората. В Европа има девствени гори от античността, които а, са изсечени и това, което имаме като горски масиви, най-често масиви, които са възникнали от човешка ръка. Въпреки това, задача на човека е сега да защитава гората, за да може тя да изпълнява многото си функции, които са в наша полза. И сега, когато се говори за гори, в Испания може би се разбира нещо друго, отколкото в е, източна Полша. Има дефиниция на понятието гори. Е, това са площи 0,5 е, хектара и степен на покритие 10%, растения високи до 3 метра. Горе-долу това е дефиницията на горска площ. Това площите, които се използват за сълскостопански и градоустройствени цели, не попадат в дефиницията на горските площи. Може би това е редно да се подчертае. За защита на горите се използват е, средства в доста голям размер. Господин Милионис вече спомена това. Това са средства, които идват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Повече от 1,5 милиарда евро са изразходвани в рамките на мярката 226. Е, това са средства за защита на горите и за преодоляване на природните бедствия, които сполетяха горите. Въпросът е как може това да бъде в полза на горите. Имам предвид средствата и мерките, които се изпълняват. Господин Милиони спомена, че е, има концентрация върху пет е, държави е, с техните региони. Те всъщност към 31 декември 2012 година са изразходвали най-много средства. Австрия, Испания, Словакия, Испания, както казах, по-специално Андалузия. Сега въпросът е как се управляват тези средства, дали се изразходват целенасочено и тук господин Милиолис за съжаление даде отговор от името на Сметната палата, който не ни задоволява. В двата случая отговорът е не. В някои случаи обаче са отбелязани стъпки напред, взети са съответни мерки, но в повечето случаи не отбелязваме напредък. Сега, мога да кажа, че Сметната палата винаги е много предпазлива, когато става дума за подчертаване на отделни случаи. Аз обаче ще направя това в Испания, по-специално в Андалузия. За мярка 226 има избрани много критерии. Е, един от тези критерии е свързан с е, инвестиции и обявяване на търгове. Обаче при действията, които се извършват от регионалните органи. Е, три четвърти от е, разходите всъщност е, са реализирани без критерии за приоритизация, без критерии, които да са установени на базата анализ на риска и не са документирани също и тръжните процедури. В Словакия финансовата подкрепа в рамките на мерка 226 не отчита факторите на увреждане, като например бедствия от силен вятър. Това е всъщност най-големият фактор, който уврежда горите. След това от сняг, след това горещина или суша. И е, в рамките на мярка 226 е, мога да кажа, че 61% е, от средствата са използвани за поддръжка на горски пътища, които на първо място служат за економическото използване на горите. Така че тук не може да се каже, че е действано съгласно първоначалния подход в Австрия, нямаше ясна корелация между основния риск от опазване на горите и бюджетните разходи. В Испания повече от 70% от горите са частни, разходите в рамките на отделните мерки са е, три пъти по-големи за държавни гори, отколкото за частни и нито програмата за развитие на селските райони, нито оценката екс-анте съдържат е, информация която да оправдава неравномерното разпределение на финансовите средства и това, което спомена господин Милиолис, а именно, че за еднакви мерки се е, прави различна калкулация. Това показва един пример от Италия, където е, в базиликата един е, метър горски път струва 40 евро, повече от 40 евро дори, докато горските пътища от същия тип в Тоскана струват по-малко от 6, метро, 6 евро за 1 метър. И сега да подчертая прогнозата на Сметната палата за текущия период. Господин Мириолис каза, че за съжаление е, не се очаква подобрение на рамковите условия. Аз мисля, че тук е, трябва да се действа неотложно, също от страна на комисията, защото ние не искаме да се ограничава обемът на средствата, така че ако те бъдат използвани не по предназначение, естествено аз съм за това е, средства да не се изплащат. Ние искаме средствата да служат на целите, за които са предвидени, а именно защита на нашите гори и отстраняване на вреди там, където са настъпили. Става дума за следния порядък, основно е, в източна Европа и е, средна Европа щети от е, бури, от вятър, например ураганът Никлас сега причини много щети и е, пожарите, те са по-скоро в е, Южна Европа. Ние се присъединяваме към исканията на Сметна палата, като е, докладчик аз е, моля за подкрепа от страна на комисията, така че да можем да се обединим около общи критерии, така че да бъде намален риска от е, пожари и природни бедствия за европейските гори. Разбира се, първо трябва да предложим дефиниция на понятието риск, е, да съгласуваме по-добре защитните и превентивните мерки и да Имаме предвид е, най-вече горите от Натура 2000, да се концентрираме върху тях и да не а, променяме предназначението на средствата за целите на горското стопанство. Разбира се, в отделните региони нещата ще изглеждат по различен начин. Необходима е една добра оценка на съотношението разходи-полза, така че да няма големи колебания. Това, което установихме в Австрия, например, големи разлики между отделните федерални провинции. Там, където имаше най-малък риск, имаше всъщност най-много помощи, а там, където опасността беше най-голяма, средствата бяха най-малко. Това просто е неразбираемо за нас. Необходима ни е в Европа платформа за обмен – на най-добри практики за опазване на горите. Мисля, че подобни практики трябва да бъдат форсирани и периодът на подпомагане, който започна миналата година, за него ни е необходима рамка за е, единен мониторинг, за да можем в бъдеще с чиста съвест да изразходваме средствата от Европейския земеделски фонд за опазване на горите. Сега очаквам с интерес изказванията на колегите и очаквам много е, предложения в рамките на измененията, които се внасят. Благодаря на господин Шаблицки от секретарията, на господин Милионис, благодаря и на колегите е, от Сметната палата, благодаря и на моите асистенти за е, сътрудничеството и съветите. Очаквам с нетърпение дискусията. Благодаря. Благодаря. В момента няма желаящи да взема думата. Колегата Каденбах, моля. Благодаря на Сметната палата, благодаря на докладчика. Като австрийка аз е, съм засегната до голяма степен от този доклад. Е, като цяло мога да кажа, че много от е, нещата, които са записани в доклада, е, и много от е, предназначенията, за които са изразходвани средствата, можеха да се предотвратят. Ние сме благодарни за това, че дискутираме за бъдещата Европейска горска стратегия, включително и на пленарната сесия, защото виждате, че природните бедствия имат е, много голямо въздействие върху горите. Горите са монокултури, те са изложени на наводнения, на лавини е, и тук е и тяхната предпазна функция, така че трябва много добре да управляваме горите и да ги стопанисваме добре. Е, аз мисля, че трябва да се направи такава връзка в доклада, че става дума и за стопанисване и за управление. Аз съм убедена, че с обща европейска горска стратегия ще можем да противодействаме и на горските пожари. Е, ще можем да противодействаме на неща, които днес наричаме природни бедствия които обаче често са провокирани от хората. Така че аз е, смятам, че критиката на много места е основателна. Например, че не са е, изпълнени превентивни мерки във връзка с опазване на горите и че те могат да се финансират от е, тези средства. Трябва да става дума за мерки по първия стълб на фонда за селското стопанство. Така че аз в този смисъл ще внеса някои допълнения към настоящия момент. Благодаря най-сърдечно за доклада. Благодаря, колегата Яво. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря най-сърдечно на Сметната палата и на докладчика за това, че представят един толкова важен и толкова подробен доклад и доклада на Сметната палата и доклада на колегата Целер е, са много подробни и с много добро качество. В е, доклада на господин Целер откриваме много от нещата, включени в доклада на Сметната палата и много препоръки. Искам да насоча обаче вашето внимание към това, че дори докладът на Сметната палата да се отнася върху опазване на околната да се отнася за опазване на околната среда, европейските гори играят е, важна роля и по отношение на биоразнообразието, не само по отношение на околната среда, тъй като е, най-голямо биоразнообразие откриваме в горите. Също при опазването на климата горите играят важна роля, поради което аз мятам, че всички мерки в сферата на горското стопанство трябва да а, дават отговор на въпроса дали чрез тях можем да защитим европейските гори, можем да защитим биоразнообразието и климата. Що се отнася до освобождаването от отговорност от 2014 година, тук в препоръките тези е, екологични аспекти не се споменават, въпреки че в доклада на Сметната палата играят важна роля. Така че според мен е много важно да се спомене тук опазването на околната среда, имам предвид в доклада, защото това е една от най-важните точки. които трябва да се включат в горско-сопанските мерки. Сметната палата поставя един много ясен въпрос – много често от е, фонда се финансират горски пътища и е, това оказва често неблагоприятни екологични въздействия, например върху стабилността на горските масиви и всъщност тези горски пътища не допринасят за е, поддържане на горите в добро здраве. Те не допринасят също и за предотвратяването на горски пошари в особена степен. Друг важен въпрос, към който искам да насоча вашето внимание, този въпрос ще трябва да го разгледаме в едно друго измерение, е следният. Много се радвам, че тук беше спомената Европейската горска стратегия. Трябва да се занимаем с нея. Тук обаче говорим за горски пожари и други бедствия. Трябва да имаме обаче предвид, че европейските гори са много различни. Ако нещо представлява бедствие за един тип гори, за друг тип гори, то спада към естествения жизнен цикъл. Има естествени смущения в горите, имам предвид смущения в цикъла. Например, при някои типове гори няма обновяване на горския масив, ако няма пожари. Така че, е, ако искаме да предотвратим дори най-малкия горски пожар, то тогава ние нарушаваме жизнения цикъл на тези гори, а това е бомба с закъснител. В по-късен момент това вече може да доведе до е, горски пожари в много голям обхват. Трябва да имаме предвид, че не във всички случаи трябва да се предотвратяват горски пожари. Може, разбира се, да има ситуации, при които от е, гледна точка на екологията или на естествения жизнен цикъл на горите не е необходимо да се предотвратява горския пожар. Не искам да. Е, злоупотребявам с търпението ви, но все пак искам да подчертая, че всички тези мерки трябва да се разглеждат в смисъл е, дали наистина са устойчиви, дали са дългосрочни и дали предлагат добри решения за горите. Ние трябва не само да имаме предвид е, ползването на горите, а и тяхната закрила и опазване. Благодаря. Е, да, е, тази теза за е, лечебното въздействие на горските пожари е доста противоречива. Следващият оратор. колегове, поводня съм не хотел до тето diskuze Благодаря, госпожо председател. Първоначално нямах намерение да участвам в дискусията. Оценявам високо работата, извършена от колегата Целер. Изненадан бях обаче от няколко въпроса в текста, който беше представен. Струва ми се, че има някои акценти, които не са подчертани достатъчно добре. Според мен няма достатъчно подкрепа в рамките на тази мярка. Нито комисията, нито държавите членки е, са успели да докажат, че резултатите са достатъчно осезаеми и че средствата трябва да са на лице за следващия период. И като цяло не съм съгласен с този подход. Искам да има конкретни резултати. И нещо друго, което често се появява като тема Комисията следва да проверява дали действията на държавите членки са обосновани и дали действително предотвратяват горски пожари и природни бедствия. Следващия момент, който искам да подчертая е, че комисията трябва да напише с големи букви в своите описи. Има нужда от постоянен мониторинг и наблюдение и контрол. И още нещо. Този контрол трябва да бъде на място, като се вземат предвид екологичните аспекти. Има нужда от общи критерии, за да знаем какви са рисковете за европейските гори. Благодаря. Благодаря, аз също се включих в списъка на изказващите се, защото имам няколко въпроса. Имам предвид следното. Ако от 3671 молби за помощи още преди одобрението е приключена една голяма част. Аз смятам, че това е класически ефект на снежната топка. И а, е, след като Европейския съюз има толкова пари, а, е, защо е, изразходването не отговаря на нужните изисквания, така че трябва да се направи нещо. Вторият въпрос, той е свързан с Гърция и приложение едно. Господин Милионис, аз бях малко загрижена, защото в Гърция а, там се предвижда една сума публични разходи, е, посочена е сумата и след това нищо. Искам да знам от комисията какво означава това, защото е, Гърция по отношение на горските пожари създава много проблеми. Аз изобщо не споделям тезата на колегата Яло. Е, аз установявам много проблеми във връзка с горските пожари, така че искам да ви питам какво е точно положението с Гърция и приемам в случая че приложение 1, сумите там са изразени в милиони, в превода на немския текст е записано само евро, без да са отразени милиони и след това имам още един въпрос. Изразходването на освояването на средствата, таблицата установява положението от края на 2012 година. Би било добре да имаме по-актуални данни, е, например как ще се развие освояването до 2026 година. След това имам въпрос във връзка с е, разходите за превенция в сравнение с е, възстановяване. Мисля, че е, добре направиха у нези държави членки, които инвестираха повече в е, превенцията. Има и държави членки, които направиха точно обратното. Например, Франция. Франция е много повече за възстановяване, отколкото за превенция. Испания, мисля, че беше обратното. Аз искам да попитам, има ли някакви предписания, някакви правила, какво трябва да бъде съотношението между превенция и възстановяване и ако не, защо няма? Например, Австрия също е инвестирала много в превенция и малко за възстановяване. Аз мисля, че това е правилно, но все пак е, не знам дали не се лъжа, не съм толкова добър специалист по земеделие. Но трябва да ви кажа, че все пак, че съм, гор, че съм горда, имам си едно борче в градината. Така че, е, нека да се върна сега към темата, как е, се използват средствата от новия период и информацията за този период. Благодаря. Сега приветствам заместник генералния директор господин Димитров. Ще ви дам веднага думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Да, комисията приветства съдържанието на текста, насочен към с една специфична сфера на политика. Превенция и възстановяване на потенциала. Благодаря на аудиторите, с тях работихме много конструктивно. Благодаря и на докладчика. Благодаря за неговите препоръки. Няма защо да обяснявам значението на горите за Съюза и за селските райони в Европейския съюз. Това е обяснено в доклада на аудиторите. Производството на дървесина и обработването на дървесина са много важен източник за работни места, растеж в селските райони и подкрепа за малките и средните предприятия в тези райони. Както беше казано, горите се поразяват от пожари, природни бедствия и заболявания по растенията. Ние имаме историческата отговорност да противодействаме на тези фактори. Общо взето подкрепата идва по линия на политиката за развитие на селските райони. За този период, за който говорим, имаше специална мярка, която беше използвана много на широко държавите членки. 58 програми бяха реализирани в 16 държави членки. Искам да припомня, че политиката за развитие на селските райони е политика, където има споделено управление между държавите, членки и комисията. Комисията приема националните регионални програми, докато реализацията, избора на действия и ефективността са всъщност отговорност на държавите членки или пък регионалните органи. Така че е, подкрепата тук е, включва най-различни действия. Първо, първо, е, на, инфраструктура за защита, след това на, на прореждане, създаване на съответни средства за наблюдение и противодействие на горски пожари. В момента се приема ново законодателство с подобрени норми и докладът на палатата е, е чудесен повод за да се подобрят някои неефективни действия. Нека да изброя подобренията, които сме въвели които сега ще бъдат предмет на наблюдение от 2014 до 2020 година. Първо, разширяване на обхвата на мярката. След това има допълнителни разпоредби в новите инструменти, чрез които искаме от държавите членки по-целенасочено да определят съответните действия. Друго подобрение, посочено и в доклада, е наблюдението и оценката. Там сме записали допълнителни показатели за мониторинг и сме въвели един доклад за годишната дейност през 2019 година. Така ще разполагаме малко по-рано с някои резултати от това как се прилага мярката. Нека сега да кажа няколко думи за специфичните елементи. Четири неща. Първо, общите критерии за рисковете за пожар, горски пожар. Заедно с компетентните органи на държавите членки на съответно равнище ще е, обсъдим е, разработването на подобни критерии и е, ще ги въведем на равнище избрано от държавите членки. Съгласно предложението за платформа за горските стопанства на национално равнище в политиката за селските райони има платформа за обмен на добра практика, съответните мрежи, национални и след това европейска мрежа. И тези мрежи участват в мониторинга и в оценките и обменят информация. Обменят се и на добри практики. След това идват подобренията в мониторинга и оценката. По-доброто програмиране. Имаше известни съмнения по този въпрос. В момента се одобряват програмите. Има едно изискване държавите членки по-добре да дефинират своите потребности и да обосноват логиката на интервенция за да се постигнат съответните цели. Много внимателно проверяваме програмите, постъпили от държавите членки, за да проверим дали тези условия са изпълнени. Контролираме много внимателно задължението на държавите членки да насочи по-конкретно подкрепата. проявяваме интерес как тази мярка ще бъде приложена през новия период. Естествено, извлекли сме своите полуки от предишния програмен период. Сега искаме държавните средства за превенция да водят до по-добри резултати, включително за превенция и за възстановяване. Благодаря, колеги. Благодаря за вниманието към тази тема. Надявам се, че ще успеят да отговорят на въпросите, насочени към нас. Първо, имаше въпрос за конкретен материален подход. Това ще бъде записано в новата система за мониторинг и наблюдение. Има един специален показател, който ще бъде включен в новата система – обхваната площ от съответната мярка. И това ще бъде оценено на различните етапи на изпълнение на програмата. Имаше конкретни въпроси за някои държави членки, за Гърция, например. Обяснението е, че в Гърция тази мярка започна да се прилага по-късно, а не от самото начало. и при проверката от Сметната палата реализацията не беше в много напреднала етапа. Но <clears throat> можем да ви дадем данни за сегашното положение на нещата там. Колегата ми каза, че в края на миналата година ставаше дума за разходи около 3,3 милиона евро. След това въпрос за Франция, съотношението превенция, възстановяване. Мисля, че не мога да отговоря на този въпрос сега, веднага. Някои държави членки насточват дейността повече към възстановяване на потенциала на горите. И във Франция имаше на, на, на, на едно голямо бедствие. Точно преди новия период бяха разрушени хиляди хектари гора. И затова парите са отишли повече за възстановяване. Трябва обаче да проверя данните и тогава ще мога да ви отговоря конкретно на този въпрос. Благодаря. Мисля, че това бяха въпроси към нас. If if I may, that there is no prescription between expenditure for prevention or for um, има ли някакво предписано съотношение между средствата за превенция и възстановяване? В мярката включваме цялата сума, всички дейности, на равнище отделни програми можем да развием парите по конкретни дейности, но няма съотношение. Е, знаем това съотношение едва след изпълнението. Предварително обаче няма определено съотношение. Prima, jeder macht, was er will. Да, чудесно, всеки прави каквото си иска. Сега, мога ли да се върна на въпроса, защо ние финансирахме толкова много проекти, след като те вече са били приключени? В доклада е записано, че 3671 е, заявления за помощи са подадени и е, повече от 400 от е, тези проекти са били приключени преди това. Защо всъщност се прави това от нас? As I mentioned in my intervention, uh, the Както казах, реализацията е, е по линия на споделеното управление. Подборът и решенията са отговорност на държавите членки. За това не мога да отговоря за тази разлика. Тя се появява при процеса на селекция. И това е под контрола на държавите. Благодаря. Сега, ако искаме апдейтване на цифровите данни за държавите членки по отношение на степента на освояване, не знам дали това би ни помогнало, господин Милионис. Е, е, е, Благодаря, госпожо председател. По първия въпрос за Гърция съм съгласен с отговора на комисията. Да, Гърция не е включена в мярката, защото тя не е използвала средства от тази мярка. А по втория ви въпрос за цифрите в приложение 1 в хиляди евро за усвояемостта Нямаме конкретна препоръка по този въпрос. Тя не е включена в обхвата на одита. Vielen Dank. Dann bekommt der Berichterstatter noch abschließendes Wort, Herr Zeller. Благодаря. Давам думата на докладчика господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също за направените пояснения от комисията и сметната палата. Благодаря също и за изказванията на колегите, господин Сърбовски, господин Яво, госпожа Кан. Аз е, мисля, че докладът е насочен към е, бюджетно-технически е, подход в мярка 226. Обаче докладът показва, че ние в Европа сме далече от една единна стратегия и трябва да се схваща като апел да се придвижим в тази посока. Разбира се, важно е и това, което каза господин Яво, което каза той в началото, че една гора в Испания е нещо различно от една гора в източна Пълша и че в миналото също са допускани грехове. И ценни гори, са били изсичани, за да могат да бъдат е, засаждани с е, дървесни видове, от които по-лесно се добива дървестина. Аз видях това в е, Словакия, видях как горите са изсечени, имам предвид краищата им, и това бяха букови гори и на тяхно място са засадени бързо растящи и гори. Аз не мисля, че това е правилният начин да се извършва превенция на горите. Смятам обаче, че мярка 226 е насочена е, и в двете посоки, както към отстраняване на щети, така и към превентивни мерки. Смятам, че не трябва да разделяме тези две неща. Ако има природно бедствие в горите, било под формата на пожар или е, по друга форма, е, да речем вятър или снеговалеж, е, трябва първо да се устранят щетите и въпросът е как да се направи това. Дали да се отстранят щетите за да се извлече повече полза от е, увредените райони или пък е, се възстановяват горите, трябва тук да мислим малко по-дългосрочно и е, това с цел да противостоим на природните бедствия. Това според мен е правилният подход. И за тази цел ни са необходими контролни механизми и задължения за отчетност. Това, което господин Яво поиска държавите да поемат задължения, всъщност това е основно изискване. Европейският е, фонд е, за развитие на селските райони посочва в тази връзка, че регионите и държавите членки трябва да представят програма за развитие на селските райони, която да служи като основа за документация. Мисля, че Изискванията са ясни, мерките, които трябва да се изпълняват, всъщност също са описани. Въпросът е как да бъдат изпълнени и точно тук има пропуски. Затова ние поставяме акцента върху внасянето на подобрение. Ние сме в началото на периода на подпомагане и е, все още не е късно да се получим от грешките от миналия период. Председателят благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Сега преминаваме към точка 6 от дневния ред. Гласуване по е, Европейски фонд за стратегически инвестиции. Това е, е становище, което беше изготвено от нас. Много ви моля. Е, да бъде раздаден вотинг листа сега на участниците, които пък да подготвят картите си за гласуване. Can we test the cards, number of cards? И така, да пробваме дали работят картите. Тест. Проба. Моля да натиснете копчетата. Няма значение какво ще натиснете. Пробно гласуване. А, питайте, това е пробно гласуване. Много моля да участват всички, за да видим как ще протече гласуването. Да видим дали в някоя политическа група хората не са повече. Докладчикът господин Тойрер не присъства. Надявам се, че въпреки това ще можем да се оправим. Започваме гласуването. Член първи, е, алинея първа, Изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 съвместимо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 47 за, против. Мога ли да направя електронна проверка, за да видя все пак дали работи системата? Да. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 51 за. Всъщност проверка, електронна проверка по изменение 50. Край на гласуването. Приема се. Изменение 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54 с устно изменение. Има ли възражения срещу устното изменение? Не. Кой е за? Против? Нека да проверим електронно. Гласуваме сега електронно по устното изменение също. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за,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 Изменение 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 69 за. С устно изменение. Има ли е, възражение срещу устното изменение? Не. Има възражения, значи гласуваме по изменението без устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 67 отпада. 68 за. Против. Въздържали се. Прием. Отхвърля се. Изменение 70 за. А всъщност гласуваме по изменение 70 електронно. Край на гласуването приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 72 за. Против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 72. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 75 за против, въздържали се, отхвърля се изменение 76 с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въз... можем ли да проверим чрез електронно гласуване? Гласуваме по изменение 77. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 79. За, против. Гласуваме електронно по 79. Край на гласуването. Приема се. Изменение 78 отпада. Изменение 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 80.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 Нека да проверим, че с електронно гласуваме. Гласуваме по изменение 95. Край на гласуването. Приема се. Изменение 96 за. Против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. А, един липсва. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 102. За против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме изменение 102. Край на гласуването. Приема се. Изменение 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за. Против. Въздържали се. Приема се. 105 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се, 107 за, против, въздържали се, отхвърля се, 108 за, против, въздържали се, приема се, 110 за, против, въздържали се, отхвърля се, 109 за, против, въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. Гласуваме изменение 109. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 111 има устно изменение. Имате ли възражение срещу него? Виждам, че не. Тогава с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 113. Тук също имаме устно изменение. Имате ли възражение? Не. За, против, въздържали се, приема се. 112 Отпада. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. 117 за. Против. Нека да проверим чрез електронна проверка. Гласуваме изменение 117. Край на гласуването. Отхвърля се. 118 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за. Против. Въздържали се. Приема се. 120 за. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме изменение 121. Край на гласуването. Приема се. 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. 123 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим е, електронно. Гласуваме изменение 123. Отхвърля се. Отхвърля се. 124 за. Против. Нека да проверим пак чрез електронно гласуване, но мисля, че ще се отхвърли със същото мнозинство. Край на гласуването. Да, с същото мнозинство се отхвърля. 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за в две части, всъщност. Е, гласуваме по първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 131 за,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 въздържали се, приема се 154, тук имаме устно изменение, имате ли възражение? Не, кой е за? Против, въздържали се, приема се 156 отпада, 7 също отпада, 155 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Приема се. 157 за. Против, въздържали се, приема се. 158 за. Против, въздържали се, приема се. 160 за. А всъщност отпада. 159 е съвместимо. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. За,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 против, въздържали се, отхвърля се 176, за, против, въздържали се, приема се 173 за, против, въздържали се, приема се 177 за, против, въздържали се, приема се. След това имаме компромисно предложение с една добавка на колегата Гайер – аз поставям на гласуване компромиса. Кой е за? Против, въздържали се? Приема се. С това отпадат редица изменения. Продължаваме с изменение 185, ако виждам правилно. Да. 185 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 185. Край на гласуването. Приема се. 186. В две части гласуваме по първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. По втората част за. Против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 Нека да проверим че с електронно гласуване. Мисля, че е прието, но все пак. Край на гласуването. Приема се. 192 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, Въздър... Нека да правим, че с електронно гласуване гласуваме изменение 195. Край на гласуването. Приема се. 196 за. Против. Въздържали се. При... Отхвърля се. 197 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 198 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 199 за. Против въздържали се, отхвърля се 200 за, против, електронна проверка, гласуваме изменение 200, край на гласуването, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, приема се, 202 за, против, въздържали се, приема се, 203 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, прие... отхвърля се. Изменение 12 за, против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме 11... изменение 12. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14 за. Против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 против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против. Можем ли да проверим, че с електронно гласуваме? Гласуваме по изменение 22. Край на гласуването. Приема се. Извинете. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се 25 за, против, въздържали се, приема се 26 за, против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме изменение 26. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се, 29 за, против, въздържали се, приема се, 1 за, против, въздържали се, приема се, 32 за, против. Нека да гласуваме електронно по изменение 32.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 40 за, против, въздържали се, отхвърля се, 41 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме изменение 41. Приема се. 42 за, против, въздържали се,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 и е, мога да поздравя докладчика. Така че виждате, че тук нещата изглеждат е, много по-ясно сега, с много повече контролни правомощия. Благодаря за гласуването. С това приключваме заседанието. Пожелавам ви приятна вечер и продължаваме утре в 9 часа. Благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря ви за добрата работа. Благодаря и на преводачите. Утре започваме.